Ok, colleghi, possiamo iniziare? Buongiorno a tutti. Intanto. E така, колеги, добър ден. Su richiesta dell'onorevole Herdos. И така преминаваме към, към приемането на дневния ред. Поискане на докладчика господин Ердеш от ДНП, точка 5 за приемането на доклада по собствена инициатива, перспективи и предизвикателства за пчеларския сектор в Европейския съюз се отлага за 23 януари 2018 година. Също така, моля да имате предвид, че по точка 12 и точка 11 ще разнят местата си. Това е, са точки насрочени за днес след обед. Ако нямате възражения и други предложения за изменения, можем е, да продължим работа на основата на така утвърдения дневен ред. Днешното заседание се излъчва в интернет като е предвиден превод на всички езици, 20 на брой, с изключение на чешки, малтийски, словашки и ирландски. И така преминаваме към гласуването. Проект Омнибус. Припомням ви, че това е самостоятелен регламент. Има четири основни регламента за общата селско-стопанска политика. Сега ще гласуваме споразумението, постигнато на 12 октомври миналата година за т.е. тази година, за земеделската част на така наречения проект Омнибус проект на регламент на Европейския парламент и съвета за финансовите правила, приложими към общия бюджет на Съюза. Резултатът от преговорите бе представен на господин Дес и, господи, и от господин Дантен и обсъден в понеделник на 6 ноември. Гласуването е само с да или не върху пакета като цяло. Получили сте документа, който съдържа консолидираните текстове на измененията за всички четири регламента, свързани с ОСП, така, чрез нашите изменения първоначалният проект става много а, амбициозен. Искам да обърна вниманието ви, че, че след решението от председателския съвет за отделяне на земеделската част от останалата част на предложението Омнибус, комисията Агри се превърна в водеща по земеделската част на проекта и това се превръща в самостоятелно досие. Това е много интересно. От чисто процесуална гледна точка, не само по съдържание, тъй като нашата комисия е създала едно доста новаторско междинно решение – Ora... Е, е, и то ще ни позволи целият пакет да влезе в действие още през януари 2018 година. Сега господин Алберт Дес и след това гласуването. Пауло. Благодаря, уважаеми Пауло. Съвсем накратко искам да благодаря на всички, които ми помогнаха. Имахме три тристранни, четири тристранни срещи. Климатът беше много добър. Благодаря на Пауло де Кастро, на Михаел. Благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря на сътрудниците, на комисията и на съвета. Винаги работата беше много приятна, беше приятно да се водят преговорите. Работихме много добре с политическите групи. Надявам се на обща подкрепа за, това, за този текст. Благодаря и на госпожа Кресле за разделянето на досието. Всичко се случи много бързо, в последния момент, но резултатът е добър. Grazie Albert. E a questo punto procediamo. Благодаря, Алберт. В такъв случай сега можем да гласуваме. С електронно гласуване ще проведем този вод. Начало на гласуването. Votato tutti. Dichiaro. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 39 за, 5 против, нито един глас. Въздържал се. Тоест, гласуването е положително. Сега, колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Биологично чисто производство и етикетиране на биологично чистите продукти. Ще гласуваме по регламента в тази връзка. В понеделник на 20 ноември постоянният комитет по селско стопанство одобри споразумението, постигнато на 18-та поред тристранна среща от 28 юни 2017 година. Сега е моментът да гласува парламентарната комисия по земеделие върху консолидирания текст, преди той да бъде внесен в пленарно заседание. Желая ли някой сега да вземе думата? Благодаря ви, благодаря ви, че отново ми давате възможност да взема думата. Вече стигнахме на етапа, на който съвета се е съгласил. Пред вас е документ от 279 страници. Преговорите не бяха много лесни през цялото време, но все пак дължа дълбока благодарност на докладчиците в Сянка. Парламента успя да наложи своите предложения, така че разчитам на голямо мнозинство и тук, за да можем да доведем нещата до край и да има сигурност за планиране в сектора през следващата година. Благодаря ви. Благодаря, Мартин. Сега гласуваме. Пак се гласува с да или не. Електронно. Начало на гласуването. Ето. Гласуваме за пакет. Chiaro chiusa la votazione. Край на гласуването. Приема се. 29 гласа за 11 против 4 въздържали се. Следователно пакетът влиза на пленарно заседание. Bene, colleghi, allora adesso proseguiamo e proseguiamo con... И така, колеги, продължаваме с точка 6. Актуално състояние и перспективи за секторите на производство на овче и козе месо, на овцевътството и козевътството. Докладчикът ни е Естер Херанс Гарсия. Тук е много нестабилно положението. Давам думата на докладчика да представи доклада си. Е, е, Благодаря, господин председател. крайна сметка днес дадохме зелена светлина на пакета за органичното земеделие, биологичното земеделие след две години усилия. Това е много голям успех. Сега преминаваме към овцевътството и козевътството. Това са животновъдите в Европейския съюз, които се намират в най-нестабилно положение. Там има голямо застаряване, сред животновъдите. Мисля, че те се нуждаят от специални мерки. Ние вече сме обсъждали този доклад по собствена инициатива и е, мисля, че това ще помогне за обсъждането и на моя доклад. Fuera tan, fuera tampoco halagüeño. Además, el principal productor de ovino en la Unión. Положението в сектора никак не е добро. Освен това, най-големия производител на овче месо в Европейския съюз е Обединеното кралство, така че в сектора ще има големи сътресения. Също трябва да имаме предвид и евентуалните бюджетни съкръщения, които най-вероятно ще се състоят до година, което значи, че след Брексит секторите овцевътство и козевътство ще бъдат силно засегнати. Първо, заради бюджетните е, отражения и второ, заради това, че Обединеното кралство е най-големия производител. Е, тук се поставя и въпросът за а, производството на овце, овче и козе месо за собствените, собствените потребности на европейския пазар основните конкуренти от Нова Зеландия и други страни ни изпращат своите контингенти точно по времето, когато ние бихме могли да постигнем върхови продажби, т.е. по Великден и по Коледа. Също така фактор, с който трябва да се съобразяваме са нападенията на а, диви животни, на, на зверове, мечки и така нататък. Този въпрос не е уреден. Реунио и елаборо ун форо sobre la carne de ovino en el 2015. Ето защо комисията още през 2015 година се занима с въпроса за общото, за общото месо. Това беше основа за нашата дискусия. Възобновяваме работата и за това изготвихме този документ. Целта ни е производителите да укрепят позициите си по веригата на доставките. Искаме да запазим сектора, ако можем и да му дадем тласък. Трябва някаква визия за бъдещето. Тъй, че е, секторът се нуждае от нашата подкрепа във всички области, включително развойна, научна, иновации. Трябва да насърчаваме фермерите, които желаят да останат в сектора чрез специални субсидии, преки плащания и така нататък, за да можем да осигурим и приемственост между поколенията и смяна на поколенията. Секторът има и една сериозна а, особеност. А, в а, него а, се извършва екологична дейност, която не може да се сравни с, нико, с, де, с никоя друга. Особено отглеждането на кози е много важно. А, и природосъобразно. За съжаление, то, този сектор се свива. Така че трябва да подкрепим сектора и в интерес на околната среда. Ако не внимаваме и ако не насърчаваме економически сектора, ще го загубим. Струва си да го подкрепим. Разбира се, че можем да очертаем и други мерки. Аз с удоволствие ще чуя вашите мнения и бележки. Ако желаете, можем да започнем. Благодаря, госпожо Херанц. Започваме дискусията. В списъка са се записали доста колеги. Ерик Гърния. Президент, благодаря Euh, Благодаря ви. Най-напред искам да подчертая, че докладчицата ни се е справила чудесно с работата си и аз я поздравявам. До голяма степен споделям анализа и решенията, предложени в проекта на доклада и ще внеса изменение само за допълването му. Е, много благосклонно се отнасям е, към е, реекилибрирането на помощите за овцевътството и козевътството, защото тези животновъди се намират в тежко положение, включително географски. Те работят в много неблагоприятни географски условия, в изолирани планински райони и от тук проистичат сериозни ограничения. Мисля, че често пъти това, този вид животновътство е екстензивно и това позволява да се предприемат чрез него мерки за балансиране на заетостта в съответните райони. Това въжи и за отделни страни, като България, например. Трябва да се има предвид, че а, те произвеждат и месо, и мляко, и Е, освен това, продуктите им са много качествени. Аз съм е, е, посвещавала такива ферми в Франция, в Камардон, в Перагур. Далеч отражението на тяхната дейност върху местната економика не е пренебрежимо. Също така трябва да имаме предвид, че Австралия и Нова Зеландия значително се от засягат чрез своята търговска дейност състоянието в тези два отрасъла. Има и, както беше посочено, похищение от хищници. Мисля, че е, трябва е, да се е, съдър, създаде от комисията и следва да я призовем за това една специална група за е, вредите, които нанасят вълците. Това е важно не само за Франция, но и за Испания и за Италия. И е, проблемът е много по-значим, отколкото изглежда на пръв е, поглед. И накрая, за да приключа, господин председател, е, искам да ви е, кажа, че водата е, става все по-недостатъчна в Средиземноморието особено. И това може да се отрази негативно върху всички подотрасли на животновътството, особено в планинските райони. Благодаря. Жозе Бове. Господин Жозе Бове. Oui, uh, Да, и аз на свой ред Бих искал да поздравя госпожа Еранц Гарсия за нейната работа, която е в доста напреднал етап. Мисля, че третираните от нея въпроси с централно значение. Няма да повтарям казаното от господин Ерик Андриол, защото напълно съм съгласен с философията, от която той изхождаше в своето изказване. Е, ние също ще внесем изменение, за да усъвършенстваме текста, въпросът за млякото е особено е, значим е, е, не само за овцевъдите, но и за козевъдите. Испания, Франция и Италия са производители на 80% от овчето и козето мляко в Европейския съюз. Всъщност, интересите на тези животновъди никога не се защитават специално при преговорите за международните търговски споразумения. Мисля, че това трябва да се промени. И смятам, че трябва да защитаваме повече производството на мляко в Европейския съюз. Има нещо, което също може би ще има значение. Освен отражението върху околната среда, което бе споменато и което е намерило място в доклада, добре да се отчете, че козевътството специално е свързано с ливадите и с тревата. Днес има една порочна практика в животновътството да се отглеждат животни при затворени условия, в затворени помещения без да излизат навън. Мисля, че тук трябва да се върнем към природата, към истинското отглеждане при естествени условия. Що се отнася до вълците, трябва да с много по-категорични действия. В Испания през 2016 година е имало 4600 нападения. За съжаление, техният брой не намалява и за това мисля, че можем много по-конкретно да да свържем тук международните актове и конвенции с нашата работа. В тази посока ние ще предложим изменения в тази посока. За нас във всички случаи проектът на доклад е съставен така, както трябва да бъде. Той е стъпка във вярната посока. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt jelentéstevő, szeretném először is megköszönni ezt a благодаря, господин председател, господин Ердеш. Искам да благодаря на докладчика за прекрасната работа. Много се радвам, че част от моите предложения също са намерили място в текста, особено що се отнася до мерките за подпомагане на производството. Има помощи за овцевътството и козевътството. Имам предложения в тази връзка. Струва ми се, че подпомагането на производството трябва да бъде диференцирано според е, е, различни категории е, различни категории производители. Да кажем, стопани, които отглеждат до 15 животни, които да получават еднократна сума като подпомагане и е, стопаните, които отглеждат по-голям брой животни и би трябвало да получават периодични плащания. Искаме да подкрепим а, е, възприемането на мерките а, е, за млякото и подпомагането на млекопроизводството, като те бъдат пренесени и към производството на овче и козе мляко. Трябва да насърчаваме използването на пасища, естествени пасища и ливади при производството на месо и мляко от овце и кози, като при използването на такива площа трябва да има съответно подпомагане от общата селско-стопанска политика. И последно предложение, трябва да вземем предвид, че тук пазарът на труда се свива все повече. Комисията трябва да работи съвместно с държавите членки, за подпомагане функционирането на тези а, е, стопанства и също така да се вземат мерки за обучение на овчарски кучета. Овчарските кучета трябва да бъдат изключително на разположение на животновъдите за опазване на техните стада. Също така трябва да създадем условия за навлизане на жените в този сегмент на пазара на труда. В крайна сметка живеем в 21 век наистина е важно. Нуждаем се от жени и от мъже в овцевътството и, ко, и козевътството и в развитието на сектора. Благодаря за вашето внимание. Адесо, колега Делано. Делано Жан... Благодаря, колегата Жан-Клод Делано. Да, благодаря, господин председател. И искам на свой ред да поздравя колегата Херанс Гарсия, но искам да обърна внимание на два въпроса, е, които са по-специфични и след това ще се спра на някои други неща. Първо, въпросът за генетичните ресурси, които са много важни за производителността, качеството, е, запазването на автохтонните раси и биоразнообразието. Мисля, че е, тук трябва да се мисли за схемите на селекция. Значи първият въпрос са генетичните ресурси. Вторият въпрос, който ще поставя е за хуманното отношение към животните. Да, отглеждането на овце и кози се извършва по-скоро при благоприятни условия. Искам да обърна внимание, че от Аржентина и Уругвай се внасят бременни женски животни и това се отразява върху качеството на нашите стада. И най-насетне искам да се спра на пасторалния аспект. И ние имаме селски райони, които са изцяло пасторални в своята атмосфера, съдържание и би трябвало да се стремим към тяхното опазване в естествено състояние. Мисля, че отглеждането на овце и кози много допринася за това. Да. Колегата Агилера. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на Естер Еранс Гарсия за чудесния доклад. В Испания, например, се налага да внасяме козе месо, така че наистина съм благодарна на авторката на доклада, че повдига този въпрос, тъй като условията в сектора действително се влушават. А, говорим за дейност, която се отразява много сериозно на околната средата и че докладът е отличен. Повдигат се някои въпроси, отправят се някои препоръки и някои от тях според мен са особено важни. В доклад като този трябва да се вземе предвид и екстензивното животновътство. Този вид отглеждане на, на животни в определена екосистема трябва да се съобразява и с условията за запазване на самата екосистема. Именно овцевътството и козевътството в това отношение трябва да станат приоритетни, когато се разпределят субсидии в рамките на ОСП. Мисля, че и от гледна точка на екополитиката работата свършена от нашия докладчик, е изключително важна. Може би би било добре ако още ако насочим вниманието към а, продукта, който дава този сектор, така ще и да използваме по-цялостно продукцията. Например, вълната, която се стриже. Знам, че овцевъдите имат проблем с продажбата на тази вълна. Ето къде можем да им помогнем. Друг проблем а, образованието на овчарите звучи просто наглед, но много са малко онези, които се чувстват привлечени от професията. Младите хора нямат достатъчно знания. В а, моята в моя избирателен район има курсове за овчари. Може би е добре това, тази дейност да се разпространи, за да може наистина специалистите да се занимават с овцевътство и е, козевътство. Yo sé, eh, Esther, в никакъв случай не бива да се съкръщават бюджетни средства за овцевътството и козевътството. Трябва да направим всичко възможно, за да не се зачеркне нито едно евро, нито един цент. Това трябва да стане ясно в дебата. Разбира се, че има и други проблеми, но в момента е, имаме възможност е, напоследък имахме възможност да е, говорим за нападението от вълци. Едно много добро предложение дойде от комисията Енви. Мисля, че и този въпрос. Сега Марк Тарабела. Аз също се присъединявам към всички колеги, приветствали работата на колегата Херанс Гарсия. Тя има много добра структура. В параграфи 9, 10, 11 се третират последиците от Брексит. Вие е, споменавате, че има неблагоприятно отражение търговията с е, Нова Зеландия, Австралия, е, Уругвай, Тайланд. Това са все отношения, които трябва да бъдат отразени в параграф 11, е, защото тук се намесва и Световната търговска организация с преразпределението на квотите. Има през 73-та година Едни предимства, които е получила Нова Зеландия е, при преговорите за присъединяване на Великобритания, защото Великобритания се постарала да уреди, така да се каже, е, своите е, бивши колонии от е, британската общност. Е, мисля, че тук трябва да се помисли за оттегляне е, на тези предимства, защото Ирландия от Брексит остава държава членка, а ще пострада много. Това първо. И второ, е, не мисля, че трябва да оставаме е, безучастни пред активизирането, необходимостта от активизиране на животновътството, овцевътство и козевътство преди всичко в нашите планински райони. Необходимо е в бъдещата обща селскостопанска политика да има обвързани помощи за този тип животновътство. Разбира се, трябва да има съответни предпоставки да не се отпускат помощи на онези стопанства, които работят на промишлени начала и не опазват околната среда. Значи, говорим за животновътство, което да е екстензивно и което да спазва условията за опазване на околната среда, като допринася за укрепване на економическото положение на селските райони, много от които са засегнати от безлюдяване. Благодаря, колегата Дорфман. Естер, благодаря ти за този доклад. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на Естер за работата, която е свършила по този доклад. Смятам, че текстът е отлично отправна точка за дискусията. Разбира се, че ще внесем някои предложения за изменение, за да се отчете по-сериозно екологичния аспект, аспектът за запазване на биоразнообразието. Бяха казани вече доста неща, но нека да кажа за Галиция, например в този регион е изключително важно да се подпомогне секторът на овцевътството и козевътството, особено в планинските региони, където много често има и горски пожари. Трябва да помислим за устойчиво е, природосъобразно развитие. Още нещо важно – а, насърчаването на автохтонните раси, които действително са в състояние да се приспособят най-добре към биотопа, в който се намират. Трябва да насърчаваме и хората, които работят в сектора. Следва да работим на две нива. От една страна са ни необходими инструменти за по-добро ценообразуване и откупуване на продукцията. От друга страна трябва да анализираме проблемите, които възникват, например, при пласмента на продукцията на близки разстояния. Също така трябва да помислим за последиците от нападения на хищници върху стадата, доколкото знам, ако е имало някъде подпомагане, то е било недостатъчно и закъсняло. Няма да повтарям вече казаното, с което съм съгласна. Благодаря на Естер за този интересен доклад. Важно е наистина е, да имаме екстенсивно овцевътство и козевътство, особено в е, планинските области. Това е голям приход. Радвам се, че Естер говори за хищниците и за вълците. Ще направя някои изменения тук. Искам да усиля текста тук. И миналата седмица гласувахме нещо много важно в пленарната зала, а именно оценката на Натура 2000. Имаме консенсус тук, че има нужда от управление на тези популации хищници. Комисията трябва да окаже натиск да се направят конкретни предложения. Казвани се по принцип, че има модели на добро съжителство между хищниците и селата, но никъде не съм намерил такива модели. Не смятам, че има добро съжителство между вълците, овцете и козите. Затова смятам, че трябва повече натиск, натиск трябва да се осъзнае, че е, козите и овцете са заплашени от вълците, особено в планинските региони, трябва да бъдат защитени. Много е трудно да се говори за съжителство. Е, това означава в крайна сметка, че овцете и козите ще изчезнат. Херберт Мюллер. Херберт Мюллер. Благодаря. Улрике Мюлер, благодаря. Благодаря и на докладчика за отличния и много съдържателен доклад. Мисля, че особено дребни фермери, които отглеждат кози, кози и овце, а, насърчават развитието, отглеждайки именно тези раси. Алпийските региони а, наистина предлагат на овцевъдите и козевъдите условия за отглеждане. И аз имам притеснения по отношение на нападенията от вълци, примерно от 700 овце, въпреки 8-те е, овчарски кучета миналата година са били нападнати и убити 40 овче. Овцете и че оградите, които в момента се използват, едва ли са достатъчно ефективни. Има определени райони, за които трябва да помислим дали да не ги дали да не прогоним, да премахнем вълците от тях. Има доста така хибридни видове кучета вълча порода или вълч, вълци кучешка порода. А, но те не ни решават проблема. Така че чрез този доклад наистина можем да бъдем полезни на овцевъдите и козевъдите, особено в областта на втория стълб, като настояваме за повече насърчителни средства за овцевъдите и козевъдите. Това е важен аспект, който можем да осъществим. Благодаря за този доклад. Колегата Роде. Извинете, колегата Бу. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Sigur că și eu felicit raportoarea pentru munca depusă. Благодаря, господин председател. Аз искам да поздравя също докладчика. Тези сектори са много важни. И искам също да кажа, че те са доста игнорирани е, на фона на цялото скотовътство като сектор. Тук има проблеми в този, в секторите на осевътството и <clears throat> козевътството няма работници. Причината за това е, че тези сектора се развиват в, в, в региони, където населението е по принцип малко. В много от моите региони, в, регионите, в много от регионите на моята страна, секторът запада. Европейският съюз трябва да окоръжи заетостта в този сектор. Освен това, сектора трябва да бъде подкрепен с директни плащания. Трябва да е равнопоставен на скотовъдния сектор по отношение на преките плащания. Освен това, трябва да знаем, че тези ферми са изправени пред повече рискове и проблеми, в сравнение с другите скотовъдни ферми. Има много санкции, глоби, но трябва да знаем, че овцевътството и козевътството се развиват в много трудни терени и трябва да сме по-гъвкави, когато мислим за труда на фермерите. Говорим много за внос напоследък, за и за повече внос от Нова Зеландия и Меркосур страните, но, но ние забравяме, че фермерите в тези страни не спазват същите изисквания. Това е несправедливо спрямо нашите фермери. Когато внасяме месо от тези части на света, трябва да знаем, <clears throat> че техните фермери са по-благодетелствани в своята работа. Благодаря, колеги. Аз смятам, че докладът е много полезен и искам също да благодаря на докладчицата за нейната работа. Както знаете, Польша и Балтийските страни са също изправени с пред проблеми като е, чумата по свинете. В моята страна, Литва, е, някои фермери, които отглеждаха свине, преминаха към отглеждане на овце. Това е чудесна альтернатива, според мен, Даже млади хора, млади фермери, които отглеждаха свине, решиха да преминат към овцевътство. Вместо да започнат да отглеждат растения. Мисля, че сектора трябва да бъде наистина повече подкрепен. Например, преди 50 години овцевътството беше много разпространено, а сега е почти забравено. И то несправедливо. Има много предизвикателства в сектора и това се вижда в Литва много ясно. Когато хората започват да, отгледват, да отглеждат овце, е, се сблъскват с вълците може би повече иновации и повече нови технологии могат да се използват тук по-интензивно. Имаме различни GPS е, технологии, имаме имплантирани микрочипове във всяко животно. Може би може да започнем с такива технологии, да започнем пилотни проекти. Преди няколко седмици в Литва имахме е, следния случай. Вълците нападнаха оборите и убиха животни в самия обор. Проблемът няма да се реши от само себе си. Трябва да намерим решение на проблема. В момента нямаме достатъчно подкрепа за фермерите, които са загубили животни вследствие на нападения от вълци. Господин Агнио. Благодаря. Аз виждам, че една страна не е спомената в доклада, а именно Китай. Там производството на месо от тези животни се увеличава. Говорим за Нова Зеландия. Там търговията между двете страни е много добра. Вероятно, има големи възможности там. Не, говорим и, не говорихме и за мюсюлманските мюсюлманското население в Европа. То обича това месо. Е, цената обаче е доста ниска на това месо. Е, цената обаче е много нарасна през последните години. Говори се за Брексит, да, така е, има, има защо. Французите искат да продават виното си в е, Великобритания, испанците своите плодове. Трябва да намерим добър, добър баланс за търговията с Европейския съюз. Има протеинови култури, а, които, се изпо... които биха могли да се използват за пасища за овцете. А, овцете имат нужда от свежа трева. И бих го казал а, това на комисара. Трябва да внимаваме и за качеството на почвата. Много е трудно отглеждането на овце и козе в а, планинските райони. Е, овцете са много добре, добри за, е, за опазването на природата. При овцете не съм много сигурен. Сега не зная това дали е хубаво, което каза Бове за екстенсивното отглеждане на овце. Искате да приключа, но нали имам 3 минути. Добре, приключвам. Благодаря. Лазо. Е, Благодаря, господин председателю. Благодаря и на докладчик. Напълно съм съгласен с доклада. Мисля, че трябва да се направи всичко по силите ни за подпомагане на овцевътството и козевътството. Вече в комисията съм описвала необходимостта да се опазва околната среда, да се подпомага населението в съответните райони. Дал съм пример с онези земеделци, които за съжаление са се отказали от това с което са се занимавали. Първо заради банките, второ заради конкуренцията и трето заради пропагандата за борба с консумацията на месо. Конкуренцията идва и отвън, в частност от Нова Зеландия, което означава, че Европейският съюз трябва да окаже помощ. Кой пречи на протекционизма? Кой отговаря? за трудностите в тези сфери, ако не Европейският съюз. А, мисля, че има само едно решение да се поиска спиране на вноса или да се въведе а, данъчно облагане, което да благоприятства европейските производители и да се влезе спешно в преговори с Австралия и с Нова Зеландия. Ако няма воля Европейската комисия да поступи по този начин, ми се струва, че нашия доклад ще остане глас в пустиня. Благодаря, господин Фланаган. Uh, uh, Благодаря. Аз също приветствам доклада. Има много хубави размишления в него, а също и препратката към... А също искам да направя и препратка към омнибус предложението. То, то ще помогне на хората в сектора. Фермерите трябва да бъдат подкрепени, то разумно. Има различни схеми, които се опитват да запазят занаятите, фермерството. Това всичко е много добре. Добре е да бъдат подкрепени на европейско равнище. Въпросът е обаче, че тези хора, овцевъдите и козарите не са представени при преговорите. Това трябва да се промени следващия път. Освен това, трябва да се увеличи бюджета за втория стълб. Интересно е, когато говорим за климатичните промени, не бива да има горене тук. В Ирландия ние имаме гори, които са предназначени именно за изсичане и после за горене. Това не е добре. Хората можеха и биха могли да развиват овцевътство и козарство на тези площи. Това трябва да направим. Това трябва да поощрим. Трябва да спрем марша на лесовътството особено в Ирландия, е, козарството и овцевътството са даже важни за ирландския език, защото те се развиват именно в области, където ирландският език процъфтява. Трябва да опазим езика и културата си. Освен това, търговските сделки с Австралия и Нова Зеландия. Не може да сравняваме техните продукти с нашите продукти. Мисля, че и тук докладът дава добър принос. Мишел Дантен. Благодаря, господин председател, и Искам да се присъединя към благодарностите и поздравленията, отправени към нашия докладчик. Вече много бе казано, за това няма да повтарям. Искам само да обърна вниманието ви на два пункта. Първо, санитарните условия. Производството на козе и овче сирене и месо се извършва при извънредно екстензивно е, производство, и при извънредно екстензивни условия, където има голям контакт с дивата фауна. Дивите животни са носители на редица заболявания, които трябва да бъдат изкоренени. Туберкулоза, бруцелоза. Е, освен това, тези заболявания пряко влияят върху земеделската економика Производството на овце е, много страда от тези заболявания. Мисля, че те трябва да намерят място, поне чрез споменаване е, в доклада. Мисля, че нашата комисия, заедно с Комисията по околна среда, трябва да организира, може би, едно изслушване е, по темата за контакта между домашните животни и дивите животни и санитарните последици от този контакт. Друг случай е свинската чума. По отношение на вълците, искам да ви кажа, че следващата седмица, т.е. следващата година в Алпите ще бъде извършено посещение от Комисията по околна среда. В Алпите тази година 10 000 овце са били жертва на нападения на този хищник и мисля, че се нуждаем от по-сериозно занимание с този въпрос. Благодаря, Джим Никълсън. Благодаря. Също искам да <clears throat> благодаря и на докладчицата. Докладът е чудесен. Както бе казано, овцевътството се Овцевътството се провежда в едни от най-трудно достъпните и необлагодетелствени области. Е, тези животни, овците, както чухме, са много добри за опазване на околната среда на планините но секторът подлежи на капризите на пазара. Е, чухме някои опасения е, по отношение на, на разширената търговия с Нова Зеландия. Е, Нова Зеландия произвежда месо, което е несравнимо с овчето и телешкото месо тук – телешкото месо от региона, в който аз идвам, от който аз идвам, е много специално. Това въжи и за други региони. Истината е, че е, тези хора никога няма да забогатеят от занаята си. В този смисъл, всеки, който познава занаята, е, знае за какво говоря. Аз не смятам, че Брексит ще има много голямо въздействие върху сектора. Трябва, трябва все пак да следим много какво се случва. Ние продаваме 30% от нашето месопроизводство от на овче месо т.е. то не остава в страната. Но искам да кажа нещо друго. Има с 20% намаляване на броя на овцепроизводството. Произво... Нека видим обаче какво прави Европа. За мен това е много важно. В миналото фермерите получаваха премии национални и европейски премии. А сега няма такива премии и фермерите няма нужда да се стараят толкова да произвеждат, че да получават премиите. В моя избирателен район хората почти вече нямат овце все повече се произвежда говеждо месо. Чухме за това, което каза господин Дантон. Проблемите, проблемите се множат. Eh, ehm, Аз също искам да благодаря доклад, на докладчицата, госпожа Гарсия. Поздравление за доклада. Мисля, че наистина много неща бяха казани. Важното е да облегчим живота на фермерите, които отглеждат овце и кози. Овцете са, допринасят за опазване на биоразнообразието, това е добре. Освен това, приветствам и ангажимента в предложението Омнибус. Важно тук е да признаем важната роля на пасищата, която те играят в сектора. Подкрепата за сектора е изключително необходима, особено за необлагодетелстваните райони. Както бе казано, трябва обучение за козари и овчари. И трябва да заложим на стабилното производство. Трябва да упростим идентификационната система, която е тежест за малките фермери. Освен това, проблем са вълците и другите хищници. Това е проблем. И хубаво е тук да мислим за превентивни мерки. Господин Неков. Пара. Първо искам да, да кажа няколко думи, че с Ерик направихме двустранни срещи във Франция и в Южната, в неговия регион и в България относно овцевъдството и козевъдството и приветствам такъв вид двустранни кооперативи. В случая това, което искам да кажа, което не е казано, може би не е казано в пълен смисъл днес, е липса на адекватна подкрепа на добри практики за възпроизвеждане като, като първа точка. Втора точка, това, което чухме от самите срещи, държавите членки трябва да направят, да, да дадат възможност да се създават кладници на място на, фер, на фермите, за да може да има по-ефективна реализация на пазара. И от тук, когато говорим за пазара, един фермер не е длъжен да знае как да маркетира собствената си стока. В тази връзка държавите членки трябва да изготвят стратегии за обучение на овцевъди и козевъди, как да се реализира продукцията по ефективен начин, например чрез предлагане на по-малки разфасовки от месо или по-гъвкаво прилагане на схемите за качество, както схемите за географско значение, така и доброволните схеми като термина за качество планински продукт. Тези неща трябва да ги използваме в много по-голяма степен. Трябва да има по-гъвкав подход към сектора, по-специфично в планинските региони, както беше казано. Същевременно, е един от основните проблеми, производителите често казват, че имат нужда и от зимна, и от лятна база за отглеждане в планинските региони. Това означава по-високи инвестиции и разходи. Затова трябва да има по-гъвкав подход към овцевъдството и козевъдството. И от тази гледна точка ние трябва да призоваваме за повече ако или да се запазят сегашните нива на субсидии, или те да бъдат увеличени. И последно, големи проблеми има в преноса на знания от старото поколение към новото и тук ни трябват повече обучения. Благодаря за вниманието. Благодаря. Давам думата на представителя на комисията, господин Ша. Благодаря. Благодаря и на госпожа Гарсия за нейния доклад. Ние работихме много в тясно сътрудничество с докладчицата и с нейния екип. Ние споделяме основните принципи и смятаме, че секторът наистина трябва да получава подкрепа от всички страни трябва да бъде признат като важна дейност в е, рамките на селското стопанство. Още от самото начало мисля, че трябва да кажа, имаме инструменти за подкрепа на фермерите, например доброволния прак – 500 милиона евро всяка година се дават за подкрепа на производството в тези сектори. Специално на, на хора, които искат да продължат с овцевътството. На следващо място Ние знаем, че програмата за 2018 година на комисията предвижда допълнителни средства за всички тези инициативи в рамките на овцевъдството и козевъдството. На следващо място, важен елемент за нас е така нареченото, нареченото партньорство за иновации, разпространението на добрите практики – т.е. да се обучават фермерите как да организират своето производство. Мисля, че наистина имаме много възможности и за бъдеще, но имаме възможности и за подобрение, и то не само в сектора на овцевътството. Т.е. иновационните програми са важни тук. Освен това, радвам се, че имаме решението днес за предложението Омнибус. Това, то ще даде възможност за по-добра организация на фермерите. Това е важно. И тук не става дума само за производство на висококачествени продукти, а също така и за вклиняване в хранителната верига и връзка с потребителите. Тук има много важни мерки – които ще улеснят връзката между производители и месопреработвателни предприятия. Ние ще използваме всички възможности, които имаме на лице като мерки за маркетинг. Ще създадем платформи, които да могат да бъдат ползвани с цел развитие на пазара. Имаме и темата <clears throat> превентивни действия по отношение на хищниците. Зная, че това е голям проблем за много от вас. Ние го взимаме много насериозно. Имаме много възможности а, за компенсация на фермерите и съм сигурен, че, това, че тези мерки ще се използват в максимална степен. Но трябва да предупредя, ясно е, че трябва да работим в настоящата рамка. Е, директивата за местообитанията ни дава определена гъвкавост по отношение на управлението на местната ситуация и на загубите, на щетите, понасени от фермерите, но трябва да кажа, трябва да използваме максимално тази гъвкавост. Защото, както знаете, това не е чисто селско-стопански елемент. Тоест, трябва ни, трябва ни подкрепата на цялото общество за провеждане на тези мерки. Благодаря на докладчицата. С удоволствие работихме с вас. Секторът е изключително интересен и това е много обещаваща тема. Така нека продължим с нашите усилия. Благодаря. А сега давам думата на докладчица. Благодаря на всички които се изказаха. Благодаря за тази дискусия и за подкрепата. Благодаря и на комисията, от която също срещаме подкрепа. Искам да кажа, че темите са многобройни, но са общи за всички ни, така че ще се споразумеем. Първо въпросът за хищниците – мисля, че в това отношение сме били прекалено благородни по отношение на еколозите и екологичните организации. Сме допуснали да се нанасят огромни вреди на овцевъдите и козевъдите. Помислете само за директивата за хабитати, за местообитанията на времето не се прояви достатъчно разбиране към производителите. Нападенията от хищници стават все повече. Не говорим за отделни инциденти. Така че трябва да мислим не само за компенсация, преди всичко за превенция, защитни мерки, промяна на погрешно взети решения, които не работят в този сектор. Необходимо е да се постигне разумен баланс между животновътството и опазването на околната среда. Имам и една добра новина във връзка с Омнибус. Някой от елементите на доклада най-вероятно ще претърпят промяна, защото гласувахме Омнибус в пленарна зала, аграрната част вече е приета. Въпросът за международните споразумения ни засяга пряко. Имаме едри производители като Нова Зеландия, трябва да се отчете и фактът, че след Брексит най-големият европейски производител Великобритания отпада, така че няма да може да се задоволяват потребностите на пазара. Това означава, че ще трябва да окажем по-силна подкрепа на собствените производители, за да има растеж в един сектор, който има толкова важни функции във връзка с опазването на околната среда. Трябва да имаме предвид, че особено отглеждането на кози допринася за чистотата на горите. С приемането на Натура 2000 е, нещата претърпяха известно развитие, но козевътството е, поддържа горите чисти и служи на горското стопанство и на, включително и на борбата с е, горските пожари. Друг принципен въпрос е екстензивното е, животновътство. Трябва да правим разлика. Секторите са различни. Е, овцевътството може да бъде интензивно, но повечето а, е, начини на отглеждане са екстек, екстензивни осъществяват се на отдалечени места, планински региони и така че производителят се принуждава да живее в тези крайни маргинални региони. За това приветствам предложенията за изменение в това отношение и се надявам, че ролята на екстензивното отглеждане ще, бъде, ще получи по-голямо признание unas cosas y espera a las siguientes. Me ha encantado escuchar el papel. Разбира се, че не можем да включим всичките си желания, но важен беше въпросът за ролята на жените благодаря на някои, на своите сътрудници за а, този доклад, включително и една група жени испанки, които се занимават с животновътство в Испания работят в мрежа, за щастие са способни на това, имат възможност за това. Поздравявам тези жени, защото заслужават високо признание. Благодаря ти, Норберто, че е, стана дума за ролята на жените. Друг въпрос. Ролята на овчаря или козаря при екстензивното отглеждане пастира е много важен а пастирите стават все по-малко на брой. А, лоша е организацията на професионалното обучение. А, понякога по-младите се обръщат към <laughs> пенсионирани пастири, за да научат нещичко. Също така хубави бяха предложенията във връзка с иновациите и развойната дейност изследователската и развойната дейност. Тук практиката наистина търпи критиката и трябва да се подобри. Освен това, трябва да се проведе така просветителска кампания, за да могат и младите потребители да се заинтересуват, защото когато един млад човек не намира един продукт в магазините, той престава да го търси и след това е трудно да го привикнем към него. Затова в областта на а, развойната и изследователската дейност а, трябва да се свърши много работа. Още веднъж благодаря. Продължаваме да работим. Очаквам предложенията за изменения. Надявам се, че сътрудничеството ни ще бъде добро и плодотворно. Продължаваме работата и се застъпваме за сектор, който се нуждае от нашата подкрепа, но го правим и в наш интерес. Благодаря, госпожо Еранс Гарсия. Поздравете и мен. Жените, които се занимават с животновътство в Испания и са в мрежа, такива феномени не се срещат често. Крайен срок за внасяне на измененията е 27 ноември, 13 часа. И по-нататък ще се ще обсъждаме през януари. Преминаваме към а, седма точка реформа на системата за собствени ресурси на Европейския съюз а, и ни, доклад по инициатива на социалистите и демократите. Докладчик е Никола Капуто, който за съжаление днес не може да присъства. От негово име ще говори Ерик Андрю, за да ни представи доклад. Oui, merci. Благодаря. Euh, Благодаря, Клара, госпожо председател. Никола е, препоръчва системата на собствените средства да се реформира из основи, което да намали а, системата на а, вноски, а, е, представляваща 55%, даже повече от а, е, приходите в бюджета на Съюза. Той припомня, че системата до сега не функционира добре и това води до недостатъчно средства за разплащане. Групата на високо ниво, председателствана от Марио Монти, даде предложения, с които трябва да се съобразим. Например, промяната на системата на ДДС и системата смяната на системата на квоти в Европейския съюз, данъчното облагане на въглеродния двуокис, данъчното облагане на транспорта, както и данъците в областта на единния цифров пазар. Никола Капуто призовава всички заинтересовани да изведат необходимите заключения от препоръките на тази група за висок, на високо ниво за собствените средства така че бюджетът на Съюза да стане по-стабилен, по-упростен, по-предвидим, по-справедлив. <clears throat> Реформата на собствените средства е, е необходима за да се посрещнат някои нови нужди – миграция, сигурност и, и отбрана. В резултат на Брексит ще изгубим от 9 до 12 милиарда евро. Това също трябва да се отчете. Е, нова форма на системата на е, собствените средства е, е необходима за намаляване, за да се избегне намаляването на разходите за ОСП, съгласно документа за размисъл на комисията относно бъдещето на финансите на Европейския съюз. Селско-стопанските мита са едновременно политически инструмент и средство за финансиране на ОСП. И така както се отбелязва в доклада на групата на високо равнище, те трябва да бъдат запазени в бъдеще, защото са прост, ефикасен, истински собствен ресурс. Подчертава се, че а, дългосрочната продоволствена сигурност на Съюза може да бъде гарантирана само чрез по-стабилни доходи за земеделските производители и мерки за развитие на селските райони, като в това отношение ОСП има голям потенциал. Благодаря. Сега Давам думата на докладчиците в сянка. Започвайки с господин Козмил. Благодаря. Това, което представя докладчика, ме удовлетворява, но смятам, че в нашето становище трябва силно да наблегнем върху значението на общата селско-стопанска политика. Особено нейното значение за продоволствената сигурност. На първо място, както и на второ място за стабилността на цените на хранителните стоки. Този въпрос все още е с огромно значение. Някои е, събития далеч от е, европейските пазари, например млекопроизводството в Нова Зеландия и Австралия доведоха до повишаване, нетно повишаване на цените на маслото, нещо от което европейските потребители губят. Освен на всичко друго, трябва да отчитаме проблемите, проистичащи от употребата на пестициди както и от разпространението на заболявания. В резултат на тези проблеми се покачиха цените на яйцата. Европейските потребители трудно разбират това. Значи, следва да гарантираме продоволствената сигурност, но и общата селско-стопанска политика е ключов инструмент за гарантиране на стабилността на цените на храните. Това е една от нейните основни цели. Благодаря сега господин Роберт. Благодаря, госпожо председател. Темата е и важна, и интересна. Бюджетът на Европейския съюз, ако е изграден само от собствени средства, ще доведе до повече отговорност при управлението на разходите, както и при събирането на приходите, на постъпленията. Трябва обаче да се подготвим за бъдещите трудности, тъй като економическото положение в държавите членки е твърде различно. И ако бъде въведен данък, да кажем ДДС, или част от ДДС, която да се внася, за някои държави членки тази част може да съставлява непропорционално бреме. Разликите и при формиране на бюджета на основата на брутния национален продукт също е, са много големи. От 6000 евро на месец на глава от населението до 120 000 евро на глава от населението е, на месец е, в различните държави членки. Решението, следователно, което ще вземем, е много важно и трябва да се отнесем към него сериозно. Е, особено сериозно трябва да подходим към е, предложението за въвеждане на единна ставка на облагане. Тук трябва да проявим голяма предпазливост и да анализираме всички свързани с това предложение аспекти. Това въжи е, и е от особено значение както за общата селско-стопанска политика, така и за политиката на сближаване. Благодаря, е, господин Кузмюк. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя Никола за това, че поставя пъст в раната. Въпросът за собствените средства се разисква периодично тук. Той е толкова стар, колкото нашия парламент, бих казал, и все още не е му е намерено решение. Е, Европейският парламент е, е в малко неблагоприятно е, положение. Той може да гласува за разходите, но не може да гласува за постъпленията. Може би излизането на Великобритания ще ни даде възможност, и това да бъде поне една негова положителна страна, да създадем истинска система на собствени средства, каквато препоръчва Никола Капуто в своя доклад. Имаме нови политики за етост, сигурност, отбрана, миграция, които трябва да бъдат финансирани. И те не трябва да бъдат финансирани за сметка на сегашните секторни политики, например тази на сближаване, общата селско-стопанска политика и други подобни. Общата селско-стопанска политика е може би най-структуриращата и най-структурната политика на Европейския съюз. Не трябва да я приватизираме, не трябва да я удържавяваме. Тя трябва да остане европейска. Е, това е европейска политика с множество измерения, тъй като тя засяга ежедневието на всеки гражданин неговата храна и неговото здраве едновременно. Нека не я приватизираме, нека не я удържавяваме, нека не я изоставяме. Напротив, общата селско-стопанска политика трябва да бъде единен европейски сбор. Благодаря, господин Фланага. Um, uh, е, the first line in point calls... В точка първа е, на първия параграф дълбока реформа е, на системата на собствени средства води до редица предложения, които се свеждат само до едно заграбване на повече власт от Европейския съюз. Може лесно да се попълни празнотата, която ще остави Брекзита, да се увеличи вноската на основа на бруден национален доход. Но мисля, че е, най-първото, което трябва да се направи, е да се запушат е, дубките, ако от кофата тече. Е, тези, които остават в Европейския съюз, сега пълнят кофата, въпреки че тя е пробита от всякъде, откъде ли не получават пари е, разни хора, включително от общата селско-стопанска политика, без основание. Преди е, да искате да пълните кофата повече, трябва да запушите дубките. Те много ясно се виждат. Ние в Ирландия също имаме проблем с начина на изчисляване на брутния национален доход. Той се изчислява на основата на брутния вътрешен продукт. Може би чувате слухове, особено когато се говори е, за е, това, че Ирландия се е възстановила от економическия срив. Е, може би сме се се възстановили след като по-миналата година нашия брутен вътрешен продукт беше 28%. Това е лепроекономика, така се нарича. Имаме рекорден брой безработни, рекорден брой чакащи за приемане в болницата. Следователно, нашия брутен вътрешен продукт не е бил 28%, защото брутният вътрешен продукт не отразява благосъстоянието. Той отразява само нечия пропаганда и нищо друго. Господин Агню. Да, е, интересно е, Съгласен съм с господин Фланаган, че този параграф трябва да се прередактира, защото собствените средства сега идват от мита, от част от ДДС и разбира се, част от тях се формират чрез носка на основата на брутния национален доход. Земеделци, внимавайте, искат се и други данъчни нововъведения. Говорихме в предишния дебат за овцевътството и козевътството. Смятат някои да облагат производството на месо а, или а, производството на въглероден двуокис а, при растениевътството. А, това ви очаква. Надявам се да ви хареса. Благодаря, господин Агню. Няма нужда да се притеснявате вие за бъдещето на Европейския съюз, а пък британците така или иначе излизат. Но това беше иронична бележка. Изслушахме всички желаящи да се изкажат. Нека чуем сега представителя на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря, че ни давате възможност да изразим виждането на комисията. Отбеляваме с голям интерес, че тук бе е, цитирана групата на високо равнище под председателството на господин Марио Монти, която наистина направи много интересни предложения за бъдещето на системата на собствени средства в Европейския съюз Както знаете, е, сега с излизането на Великобритания от Съюза важен нетен е, вносител в европейския бюджет е, се оттегля. И а, тук трябва да мислим за така наречената система на отстъпки. И поради нея системата на собствени средства се нуждае от реформа. Не само защото част от парите вече няма да постъпват, а защото структурно системата следва да бъде преработена. Мисля, че все още е, явно е, липсват конкретни идеи. Комисията ще направи своето предложение за реформа на системата на собствени средства през май 2018 година. Интерес представлява това, че докладчиката коментира определени идеи за нови източници на собствени средства. Те ще бъдат взети предвид във вътрешните разисквания в комисията, когато тя изготвя своето предложение. Някои от вас споменаха коефициента на основата на брутния национален доход. Тази система е възприета, за да се получи някакъв баланс между държавите членки. И всъщност системата на формиране на вноски на основата на брутен национален доход се приема много благосклонно от държавите членки, защото на основата на обективни фактори се формират техните вноски. Мисля, че това ще е важен аргумент, когато с държавите членки се обсъжда новата система на собствени средства. Всяка система за замяна на сегашната трябва да вземе предвид, че бюджетът на Европейския съюз трябва да бъде справедливо поделен между различните държави членки. Благодаря, господин Хаусле. Сега е, Имате думата, Ерик, е, за да обобщите дебата от името на господин Капуто. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за техните бележки по доклада, както и за от Европейската комисия. в момента започва да става все по-неотложно реформирането на системата за собствените средства. Между 9 и 13 милиарда ще ни струва излизането на Великобритания и този момент наближава. Следователно не можем да продължаваме да смятаме по стария начин, да се задоволяваме само от еднопроцентно участие на държавите членки в бюджета на Европейския съюз. Аз съм сред тези, които, като Никола Капуто, смятат, че трябва да се уреди въпроса за собствените средства, за да не навреди на съществуващи политики, като общата селско-стопанска политика и политиката на сближаване. Господин Данта каза, че трябва да се а, ускори хода на нашата работа, за да можем да отговорим на потребностите. Ще има нужда от нови разходи, с оглед на новите предизвикателства и Европейският съюз трябва да бъде готов. Призивът на господин Капуто е именно такъв и за това той се позовава на работата на групата на високо равнище. Всички заедно трябва да ускорим своята дейност. Благодаря. С това приключваме дебата по този въпрос. 27 ноември е срокът за внасяне на изменения е 1 часа след обед, точно както беше и при предишната точка от дневния ред. Е Сега преминаваме към следващия доклад – многогодишна финансова рамка – това отново е доклад по собствена инициатива. Той има много тясна връзка с доклада, който току-що обсъдихме. Така че, несъмнено, и вашите изказвания ще бъдат свързани с току-що чудите коментари. Давам думата на нашия докладчик София Рибейро. Eh, Благодаря. Мисля, че най-важното е да споделя с вас моите чувства на несигурност, несигурност, пред която са изправени фермерите. Вие знаете за какво говоря. Трябва да увеличим подкрепата за общата сълско-ступанска политика. Знаем, че няма режим на съфинансиране. Трябва ни стратегия за борба срещу нелоялната конкуренция. Трябва да има повече подкрепа за малките ферми, за необлагодетелстваните региони. И за тази цел имаме <clears throat> съответните програми – но те страдат от е, бюджетни съкръщения. Въпросът е, че трябва да работим заедно и е важно Комисията по селско стопанство да защити сектора. Селското стопанство е много важна част от економиката на Европейския съюз в селското стопанство беше ключово за борбата срещу глада след Втората световна война. Нещата обаче много се промениха, селското стопанство е в опадък и не знаем какво ще се случи от днес за утре. фермерите трябва да се справят с много несигурност и за тази цел имаме нужда от ново законодателство, което да ги защити и да им даде сигурност. Трябва да окоръжим малките пазари и късите вериги на доставка. Много фермери напускат селскостопанските региони, което води до демографска криза, до обезлюдяване. Няма още достатъчни оценки на въздействието от, този, от тази тенденция. Ако спечели селското стопанство в Европейския съюз, ще спечели целия съюз. Е, за последните 30 години бюджетът на селско стопанство е най-низкият. Перспективите не са никак розови. Европейските потребители трябва да разберат, че ако искат висококачествени храни, трябва да са склонни да платят за това. Трябва да защитим бюджета за ОСП. Това е моят ангажимент, това ще е моето усилие в контекста на работата ми по този доклад. Ще работя заедно с докладчиците в Сянка, за да може Европейският парламент силно и категорично да защити фермерите. Благодаря, София. Клара Агилера. Благодаря като докладчик в сянка от името на моята политическа група. И аз имам някои коментари по този доклад. Първо да поздравя авторката София. Докладът е отлична от правна точка. Това, което малко ме притеснява са сроковете. Това е доклад по собствена инициатива, но трябва да разпределим времето така, че и бюджетната комисия да може да разгледа по-задълбочено нашите предложения. Авторката на доклада каза, че е, се надява на голямо мнозинство. Ние отдавна обсъждаме финансовата рамка и бюджета. Е, и това е много важно, защото можем да разработваме най-прекрасните политики, но ако те не са подплатени с бюджетни средства, всичко е на празно. За да можем да провеждаме правилна политика, първо ни трябва по отношение на селското стопанство, трябва, първото, което трябва е да запазим силата на ОСП. Разбира се, че има нужда от известна реформа, но минимумът, към който трябва да се стремим, е запазване на сегашния бюджет. Друг аспект, който ме занимава и комисар Етингер го засегна също, че евентуално се мисли за въвеждане на съфинансиране. В нашия доклад трябва да се обявим категорично против възможността за съфинансиране по първия стълб. Ако искаме да запазим ОСП, то първият стълб трябва да а, се състои единствено и само от европейско финансиране. Ако допуснем а, съфинансирането. Не знаем докъде ще се стигне. За това трябва да се погрижим по първия стълб да няма никаква възможност за съфинансиране, за да можем да имаме силна обща селско-стопанска политика. Това е нещо, което дебело трябва да се подчертае. И още нещо. Независимо от ОСП и срока на нейното действие, комисията се опитва да предприема мерки и по отношение на околната среда, например борбата с измененията на климата. Така че никой не твърди, че целият бюджет отива за селското стопанство. Предприемат се и мерки е, по отношение на екологията, което за мен е много важно по точка, в точка 6 авторката на доклада казва, че е необходима правна рамка. Много е добре, че подчертава този факт. Не е необ... Надяваме се, че такава рамка ще се осъществи още през този мандат, за да може следващата пролет, както комисаря Холган обеща, да не се прекъсва продоволствената верига и да можем да се борим с нелоялните търговски практики. Дори не ни е необходима изрична правна рамка. Достатъчно ни е уверението на комисаря Хоган. И накрая, най-важното е, по-важно от мерките, които се предприемат, е средствата да, се, да отиват за важните мерки, за да, се, за да е ясно защо в 21 век трябва да се продължи субсидирането на селското стопанство. И накрая искам да ви съобщя, че е въведено ново мито а, за испанските трапезни маслини. Митото е въведено от САЩ, защото те смятат, че цените на испанските маслини водят до дъмпинг на американския пазар, затова наложиха за това въведоха налог 200%. Това е атака срещу ОСП от страна на САЩ. Искрено се надявам, че комисията и всички ние ще дадем съответния отпор. Благодаря. Аз също поздравявам доклад, докладчицата за нейното становище. Искам да подчертая, един съществен аргумент. Трябва да защитим нивото на финансиране, което имахме до момента. Госпожа Агилера спомена този въпрос. Освен това, има допълнителни задачи, които се вменяват на общата селскостопанска политика, именно защитата на ландшафта, защитата на околната среда. И това са допълнителни задачи, които се, се, се въвеждат в селскостопанската политика. Нещо, което се споменава в точка 4. А именно продължаването на плащанията в държавите членки. Като представител на Полша искам да кажа, че процесът на хармонизиране между старите и новите държави членки трябва да бъде приключен. Е, може би в самото начало на, на, на нашето членство имаше е, аргументи в полза на разликата на премиите, на плащанията, но сега разходите за производство са еднакви и данните показват, че разходите за, например, <clears throat> защита на растенията в западните страни, в старите държави членки, са даже по-низки от колкото разходите в новите държави членки. И така, ако искаме да имаме единен пазар, трябва да имаме равнопоставена конкуренция. Аз ще представя изменения в този смисъл. Благодаря, господин председателю. Трябва да се говори за стабилността и Системата е един начин да се постигне това, ако има достатъчно, до, достатъчно средства и ОСП има достатъчен дял. Не бива да забравяме, че живеем в свят, където, например, Съединените щати или Китай дават много повече за земеделие, отколкото Европейския съюз. Не бива да забравяме и, че щатите често са лицемерни, когато говорят за земеделие. Е, трябва е, да се има предвид, е, че има изменения в климата, но и цените са много нестабилни. Това застрашава всички производители. Също така трябва да се опростят процедурите и да се подкрепят обещетенията. Както правилно каза нашия докладчик София Ривейро, нашата комисия трябва да отстоява общата селско-стопанска политика и нейното финансиране в тяхната цялост. Хората трябва да знаят, че могат да разчитат на нас. Благодаря, господин Робе. Е, е, Благодаря. Ние всички разбираме и сме съгласни по повод на факта, че Брексит ще има голямо влияние върху ОСП. И тук имаме две възможности. Или да намалим целият бюджет, и, или да убедим държавите членки да плащат по-високи вноски, за да се компенсира загубата от Брексит. Тридесет процента по-настоящем е бюджета за ОСП в рамките на многогодишната финансова рамка. Преди този бюджет беше 75%. И тук имаме големи проблеми, с които трябва да се справяме. Най-различни кризи. Но за справянето на тези кризи не бива да се използват средства от бюджета на ОСП. Кога Европейският съюз няма да трябва да се конкурира с с е, други страни. И тук имам предвид внос, имам предвид използването на маржовете. Може би трябва да имаме определени прагове за директни премии, в зависимост от големината на фермата, например, един праг от 150 150 хиляди евро големите ферми, там е, изчисленията могат да бъдат допълнителни. Търговците на Едро трябва да се подчиняват на определени условия, когато формират цените. Важно е комисията да има на лице предложения за справяне с тези проблеми. Колегата ми от Полша каза, че трябва да се урав... уравновесят, изравнят директните плащания между държавите и членки. Имаме еднакво законодателство, имаме еднакви мерки, имаме еднакви изисквания за опазване на околните среда, например, между Литва и Германия, а директните плащания са много различни и хората не разбират тази ситуация. Трябва да се застъпим за друг подход. Освен това, справянето с кризите. Това е важно. Ще има кризи и в бъдеще страните сами не могат да се справят с тези кризи. Затова общностният подход е много важен. Освен това, <clears throat> трябва да въведем в обществените поръчки принципа за съкратената верига на доставки. Благодаря. Who, um, Carty, rapporteur. Um, thank you, Chair. We know... сянка. Е, да, знаем, че има много несигурности, има много проблеми с бюджета, които също произвеждат несигурност. Важно е да се знаят истинските предимства на ОСП. И това трябва да го знаят и държавите членки. Предимствата идват именно от висококачествени хранителни продукти, от сигурното им доставяне, от подкрепата за селскостопанските региони. И важно е, е тези тенденции да продължават. Важно е ние да знаем, че имаме най-добрата храна в света. За мен е ясно, че средствата са използвани най-добре, когато са отправени към малките и средни ферми. Има голяма разлика при плащанията. Това е така и това до много голяма степен подкопава нашето, нашите изявления, че подкрепяме селското стопанство. трябва да се промени динамиката в ОСП и тази промяна трябва да дойде от комисията. Бюджетът за ОСП трябва да се защити. Мисля, че ако искаме да убедим хората, че трябва да се увеличат таксите, вноските на държавите членки, това няма да се радва на подкрепа. Независимо от аргументите, но ето защо смятам, че нашата комисия трябва да се застъпи за защита на ОСП бюджета. Obrigado, eh, Paulo. Antes de mais, quero felicitar a colega... Сантос. Искам да благодаря на, нашия, на нашата колега София Рибейро, Рибейро за доклада. Тя може да разчита на моята подкрепа. Докладът е добър. Селското стопанство е изложено на голям риск е, в сравнение с другите сектори от економиката. И тук имам предвид климатичните промени, нестабилността на, на цените в сектора. Фермерите водят много несигурно битие – има нужда от подкрепа на цялото общество за просъществуване на сектора. Затова е важно да имаме и обща селскостопанска политика с силен бюджет. Важно е бъдещето на фермерите да е сигурно. За следващата многогодишна финансова рамка трябва да демонстрираме именно тази защита. Трябва да подкрепим уязвимите региони. И искам да ви напомня, в началото на тази година комисията излезе с положителна оценка на програмата Персей. Това искам да го подчертая, защото това е много важно за автономните региони. И това е важно за цялото общество и цялата економика европейските фондове явно се използват ефективно. Професионалните организации на фермерите и регионите потвърждават този факт. Трябва да признаем важността на този инструмент и трябва да увеличим бюджета на ОС, за ОСП след 2020 година. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja również chcę podziękować. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика. Да благодаря за това, че в нейния проект на текст се подчертава не само необходимостта от запазване на сегашния размер на финансиране за ОСП, но и е, необходимостта от е, създаване на инструмент, е, който да помогне за преодоляване на е, променливостта на цените, особено при сегашните кризи. Разбира се, трябва да бъдем и реалистични. За ОСП ще постъпват е, по-малко 4 милиарда евро, след излизането на Великобритания. Дори не споменаваме на този етап предизвикателствата като миграция, сигурност. Там милиарди евро също бяха пожертвани от общата селско-стопанска политика за финансиране на новите непредвидени обстоятелства. Има предложение за увеличаване на вноските от страна на държавите членки. Доколкото това е възможно, то трябва да се направи, за да не се намалява финансирането на общата селско-стопанска политика. Но като Европейски парламент лесно можем да предвидим, че от страна на държавите членки ще има съпротива срещу тази идея. Не бих казал не на идеята за съфинансиране на преките плащания от страна на държавите членки, но това не трябва да става на доброволни начала. Иначе ще нарушаваме конкуренцията. В извънредни обстоятелства трябва да позволяваме на държавите членки да плащат на земеделците си или да допълват финансирането от общата селскостопанска политика, само а, за да се допълни това, което ще ни отнеме излизането на Великобритания. И същевременно плащанията не трябва да водят до нарушаване на конкуренцията. И пак ще кажа, нека да обмислим възможността за съфинансиране като средство за излизане от непредвидени спешни обстоятелства. И само доколкото това е необходимо, за да се преодолее загубата на средства в резултат на събития, като е, резултат от излизането от Великобритания. Благодаря. Ерик. Аз на свой ред искам да поздравя София Рибейро, нашия докладчик, за този доклад и неговото качество. Не ми се иска ОСП да се е, окаже случайна жертва на липсата на амбиция у Европейския съюз. Мисля, че трябва да се противопоставим и държавите членки трябва да се противопостави на това Европейският съюз да се проявява като неамбициозен играч в интерконтинентален план. И следва да си зададем този въпрос дали всъщност съюзът има достатъчно амбиции. Това бе свързано с доклада на Никола Капуто за собствените средства. Не можем а, да си поставяме за цел да бъдем амбициозни, а от друга страна а, да се питаме следва ли да ревизираме еднопроцентното правило за вноските. Като се има предвид излизането на Великобритания и предизвикателствата от друг характер, които ни очакват, няма да имаме средства. А, значи, Общата селско-стопанска политика и политиката на сближаване трябва и в бъдеще да бъдат запазени. Е, земеделието не е економически сектор като всеки друг. Става дума за отражение върху изхранването и здравето на 500 милиона европейци. Е, Общата селско-стопанска политика също пряко засяга нашата околна среда, нашия въздух, нашите почви, нашата вода. Следователно се нуждаем от политика, която да бъде изпълнена с смислени мерки. Днешният свят е отворен не можем да помогнем абсолютно на всеки човек, но имаме нужда от смислена политика. Въпросите за околната среда, за здравето, за економиката на отделните територии и региони ни занимават в други политики и ще продължат да ни занимават в едните години. Тоест, трябва да има обословеност. Същевременно, Трябва да се противопоставим на идеята за съфинансиране. А, не бива да губим от погледа си европейската визия и европейския мащаб на нашата проблематика. Също така е добре да работим в определени срокове, да кажем 10 години са срок, в който можем да гарантираме някаква видимост и предвидимост. Не за 5, не за 10, за 7 години да мислим напред, а за 10 години. И да си поставим за цел към 2050 година, чрез този подход да можем да изхраним 9 милиарда души. Значи 2050 е след 3 пъти по 10 години. Задължително е да предприемем този подход и адекватни мерки още от сега, още от тази многогодишна финансова рамка. Много благодаря. Благодаря на София за работата, която е извършила във връзка с доклада. София също настоява за повишаване на вноските на държавите членки за европейския бюджет. Аз също смятам системата за справедлива. Онези държави, които са богати, дават повече, по-бедните дават по-малко. Тази система е достатъчно прозрачна. Въведат ли се допълнителни налози, гражданите ще протестират, ще останат с чувството, че Европейския съюз ги ограбва. А и ще намалее прозрачността в случай, че се повишат данъците и налозите. Ако искаме да имаме силна ОСП, разполагаща с достатъчно средства, примерно за насърчаване на сектора овцевътство и козевътство, ако искаме качествена околна среда в селските региони, ако искаме да купуваме качествени хранителни продукти на умерени цени, то а, трябва да финансираме в достатъчна степен селското стопанство. Бюджетни съкръщения в ОСП са нежелателни. Не можем да а, допуснем това, както не можем да допуснем и ренационализация на ОСП. Защото ако допуснем съфинансиране по първия стълб, ще се сблъскаме с хиляди проблеми и това няма да означава нищо друго, освен ренационализация на ОСП. А е много важно да имаме силна обща селско-стопанска политика. Това трябва да остане един от най-силните сектори в европейския бюджет. Благодаря. Äh, Искам да благодаря на докладващата. Разбира се, че знаем, че финансовата подплата е основно, основна предпоставка за производството на качествени хранителни продукти във всички кътчета на Европа. Така че всички трябва да осъзнаем, че бъдещите предизвикателства ще бъдат огромни. По-строг контрол върху сигурността на храните. Знаете какъв дебат се води в областта на средствата за растителна защита всички знаем какво чака нашите селски стопани, а те се нуждаят от сигурност, за да могат да планират. Така че с този доклад трябва да излъчим ясен сигнал във връзка с бъдещето на фермерите. Наред с опростяването на ОСП не бива да изпускаме от поглед финансовото, финансовото и подплатяване. Много благодаря на авторката на доклада за втората точка, която е включила тук. Действително трябва да има информационни кампании в Европа за да се знае какво се постига с европейските пари, защото неправителствения сектор и индустрията, свързана с опазването на околната среда, се канят, искат да ни вземат парите от ОСП. Мисля, че информационните кампании са много правилен път. Освен това, преките плащания трябва да а, останат в сила. МФР трябва да се удължи и да стане 7 години, години от името на Хано Такола, който за съжаление днес е болен. Той е докладчик в Шанка. Казвам всичко това наистина и ние ще внесем предложения, с които да излъчим съответните сигнали към обществеността. Благодаря за работата. Мишел Дантен. Благодаря, господин председател. На свой ред бих желал да благодаря на колегата Рибейро за извънредно интересния и текст. Мисля, че винаги трябва да помним, че основното призвание на ОСП е да бъде обща продоволствена политика – Нашата цел е да изхраним 509 милиона жители на европейския континент. И знаем, че ако това е възможно днес при тези неблагоприятни условия на пазара, е, то е само защото има обращение, движение на стоки между държавите членки. Движението, големият пазар позволяват на европейското население в неговата цялост да се изхранва и то по най-сигурния начин в света. Цените а, са малко по-високи за потребителите, но пък все още не позволяват достатъчно възнаграждение за самите земеделци. Когато а, 50 милиарда средства ги разделите на месеци на 50 милиона а, земеделски стопанства, виждате 1000 евро на месец. Нека бъдем реалисти. Също така трябва да кажем ясно. 95% от продукцията, която излиза на пазара, е произведена от 20-те най-добре работещи стопанства. Това са и стопанствата, които допринасят за изхранването и на част от населението на света в други части. Както каза един колега, скоро е, светът ще има 9 милиарда е, жители. Европа няма 9 милиарда жители, обаче тя играе своята роля е, в изхранването на една част от тези 9 милиарда също така, мисля си, че ние имаме специални задължения към някои други страни, да кажем на южния бряг на Средиземноморието. Те имат нужда от общата селско-стопанска политика, за да могат да се изхранват редовно. Длъжни сме да се борим срещу всеки опит между нас да бъде посято разделение чрез съфинансиране или повторно удържавяване. Да се ренационализира то означава отново да се позволи въвеждането на национални стандарти и критерии, които ще отслабят нашите, нашето единство и могат да поставят под въпрос изхранването на възможно най-ниска цена на най-уязвимите в нашите общества. Когато говорим за храна, не можем да не мислим за всички. Благодаря, Мишел, господин Фланък. Uh, uh, uh Благодаря за много интересния проект на доклад. Uh, съгласен съм uh, с това, което казаха мнозинството колеги. Предлагам промяна в точка 5. Тя призовава за непрекъсната подкрепа за онези, които най-много се нуждаят от такава. След това виждам увеличаване на средствата. Мисля, че не е вярно да се каже, че за най-нуждаещите се е имало подкрепа, така че неправилно да се иска продължаване на тази подкрепа. Следващите досиета, които ще обсъждаме за освобождаването от, от отговорност, посочват, че 4% от преките плащания е, са разпределени между 50% от е, бенефициерите и те получават по-малко от 1250 евро на месец. Значи, е, мисля, че ще е прекрасна идея да има прекра... справедливо разпределение в ОСП. Обаче за момента имаме ранчери като Лари Голдман, като кралицата в Англия, които получават стотици хиляди евро. Какво правим всъщност? Подобряваме живота на богатите и довеждаме до още по-голяма бедност бедните. Ако правилно бе разпределена общата селско-стопанска политика, тя щеше да е справедлива. Аз никога не съм работил в стопанство, никога не съм живял в стопанство и не живея в такова, обаче имам стомах, който трябва да се пълни. Моят баща а, беше земеделец, който а, се изхранваше до голяма степен със средства от общата селско-стопанска политика. Ако напълно справедливо беше разпределението, можехме тази политика да я възпеем. Да погледнем балтийските страни. Без никакво увеличение на финансирането и без да се дават а, на разни ранчери парите, виждаме, че се е, стига до спадане на средствата. В а, Великобритания, не, а в Ирландия, онези, а, които са най-лошо засегнати от Брексит, ще бъдат най-лошо засегнати и от бъдещото разпределение на общата селско-стопанска политика. А, ако постигнем справедливо разпределение, тогава можем да пеем и за кралицата с нейните диаманти. Е, Стриням се е с вечино до седай е поведанега и изиви со... Благодаря. Благодаря за думата. Наистина съгласен съм с моите колеги. Бюджета има нови отговорности и трябва да говорим за това как да гарантираме средствата за ОСП. Важно е също така да да осигурим доброто, добър, добрия имидж на селското стопанство сред обществото. Хората не разбират фермерите. Само 1% от, от, от, от населението се занимава с селско стопанство. А това, което се чува, са пестициди и торове. Но хората не знаят какво наистина се случва в селското стопанство. Е, в днешно време имаме повече, по-малко средства за селското стопанство, което означава по-малко възможности. По-малко възможности и подкрепа за храната в Европа. Фермерите са важни за околната среда, за здравеопазването, за продоволствената сигурност. Трябва да говорим по този въпрос. Искам да спомена и въпроса за иновациите. Трябва да помогнем и да окоръжим младите фермери. Трябва да осигурим по-високи, по-висока производителност за младите фермери, така че те да могат да живеят от своя труд. Тенденцията е, че ако Хората не могат да печелят достатъчно, те няма да се занимават с селско стопанство. Има концепцията за интелигентните села. Им говорим за нови бизнес модели в градовете, но тези бизнес модели трябва да ги пренесем и в селата. И тук е, са важни инфраструктурите, и възможностите в здравния сектор. И, и така, имаме нови технологии, трябва да ги използваме в развитието на селското стопанство. Фермерите трябва да могат да имат разнообразни видове доходи. Мартин Хойслинг не иска думата. Добре. Комисията има думата. Благодаря. Най-напред Вие говорихте за бъдещите политики. Следващата сряда комисар Хълган ще представи във вашата комисия съобщението за бъдещето на ОСП и тогава ще имате възможност да разберете повече за бъдещите политики. Сигурен съм, че дебатът ще е задълбочен. Сега за връзката с МФР и бюджета за селското стопанство. Някои от вас споменаха несигурността, липсата на стабилност в сектора. Това се споделя от комисията като схващане. Но имаме и големи предизвикателства, а именно намаленията в бюджета. Тъй като важен член на пуска Съюза и имаме политики, които имат нужда от интензивно финансиране – комисар Етингер казва, че бъдещето на всяка разходна политика, включително и тази за ОСП, е под натиск. Някои от вас говориха за съфинансирането. Това, което комисията публикува по-рано тази година през юни за бъдещето на европейското финансиране, беше да представи теми за обсъждане, а именно за разликите, които съществуват в ОСП, как те могат да бъдат а, преодолени. И съфинансирането беше просто елемент за дискусия. Няма позиция на комисията за момента но дебатът върви, защото това би било една възможност да се облегчи на, на напрежението за някои ферми. Съфинансирането. Говорихте за нелоялната конкуренция. Това не е въпрос свързан директно с МФР. Става дума за правилните условия за селското стопанство, които да му дадат възможност да се конкурира на равни нога в цялата верига на, на хранителните доставки. Тази тема се засяга по принцип в работната програма на комисията и комисията ще излезе в близко бъдеще с предложения. Външното сближаване – да бе споменато от, от някой от вас. Става думи за директните плащания и разликите е, в тях между държавите членки. Естествено, това е въпрос, който бъдещите политики трябва да се занимават. Трябва да уточня, това не е само въпрос за разделение между изтока и запада, както бе представено тук. Става дума за разлики между всичките 27 държави членки, въпросът не опира до, стари, до, до разликите между стари и нови държави членки. От 60 на 40% е спаднал бюджета за ОСП. Тук искам да уточня. Наистина през 70-те години имаше по-голям дял на ОСП в бюджета, но тогава самият бюджет беше по-малък, имаше по-малки, по-малко наброй политики, нямаше кохезионна политика. Така че а, бюджетът за ОСП не може да се каже, че съществено е намалял през годините. Той се е запазил сравнително стабилен но естествено делът на ОСП в целия бюджет се е намалял. Сега няма да кажа нищо по повод за това дали бюджет на, за ОСП трябва да се увеличи, но, но истината е, че държавите членки не се движат в тази посока. Дебатът ще бъде много труден и интензивен за бъдещето на ОСП. Ако Става дума за увеличение на бюджета. Сега за сроковете. Явно има тук мнозинство за не, за не само <clears throat> поддържане на сроковете за МФР, но и за увеличаване на, на МФР, на сроковете на действието на МФР. Има и идеята за съответствие на МФР, между МФР, между траенето на МФР и мандата на парламента. Това ще е интересен дебат и ще е интересно за ОСП, тъй като това е една разходна политика. Сега за праговете и праговете за плащанията в рамките на ОСМЕ. Дебатът тече. Има документ за по-добро целеполагане при финансирането на европейските политики. Това ще е част от е, цялостния дебат. Така че такъв документ вече има. Мислено е по въпроса. В заключение искам да кажа, че целият дебат по принцип се случва в един много труден и сложен контекст текст за <clears throat> европейския бюджет. Ще има натиск върху всички области, които са разходни области. Трябва да сме реалистични. Не е време, време е да направим една политика, която да е защитима и която да е продуктивна. Благодаря. Давам думата на София Рибейро. Благодаря. Искам да благодаря на колегите за техните коментари. Радвам се, че като цяло всички приемат а, моите заключения. Трябва да укрепим профила на ОСП, на фона на политическата и економическа ситуация, искам да подчертая, че, че има ограничения в бюджета, но също така е вярно, че изискванията към фермерите се увеличават. Те трябва да осигурят нашето изхранване, трябва да опазват околната среда. Те са отговорни не само за Европа, но за целия свят. Така че това са допълнителни отговорности, които налагаме на фермерите, а не ги финансираме. Ако искаме стабилност за фермерите, с повече предсказуемост и защита, трябва да мислим за сближаване и за социално-економическо сближаване. И то не само в, между държавите членки, но и между отделни региони в една държава членка. Има различно третиране на, на региони, които по същество се, се различават. Допълнителните задачи, като промените в климата, тук трябва да се опитаме да избегнем грешката от съставане на допълнителни агенции и допълнителна бюрокрация. Трябва ни правилен баланс тук. Същото се отнася и за споразуменията за свободна търговия – бедният труднина се оказва винаги селското стопанство в тези споразумения. Трябва да имаме повече, на селското стопанство трябва да се даде повече видимост, повече важност. Благодаря, благодаря на всички колеги. Срокът за изменение 27 е ноември, 1 часа. Проектостановището ще се гласува на 23 януари следващата година. Благодаря ви. След 5 минути започва заседанието на координаторите.